Добър ден, дами и господа. Искам да обявя за открито заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Всички разполагате с дневния ред. Имате ли някакви бележки по него? To... Изглежда нямате. В такъв случай обявявам, че дневният ред е прият. Преминаваме към втора точка от дневния ред – съобщение на председателя. Можете да използвате следните езици – български, чешки, датски, немски, гърс, гръцки, английски, испански, финландски, френски, унгарски, италиански, литовски, холандски, полски, румънски и шведски. Надявам се, че това ще е достатъчно. Ако искате да използвате друг език, е, желая ви късмет. Но следва да имате предвид, че всичко ще се предава на живо по интернет и може да бъде слушано цялото заседание по интернета. Искам също да приветствам с добре дошлет в секретарията господин Мауро де Оливиера, който ще бъде администратор. Той не е тук в момента, вече работи някъде другаде много усърдно. И така стигаме до третата основна точка на дневния ни ред, а именно изслушване относно освобождаването от отговорност на децентрализираните агенции, управление и оперативна ефективност. С нас имаме представители както на парламента, така и специалисти първо искам да дам думата на докладчика по тази тема от името на Европейския парламент, Георгио Ставракакис, който да ни въведе в темата. Благодаря. Заместник председателя на комисията, уважаеми гости и колеги, искам да ви приветствам всички с добре дошли на това изслушване, което засяга много важен, интересен въпрос, свързан с управлението, оперативната ефективност във връзка с освобождаването от отговорност на децентрализираните агенции. Ние ще разделим изслушването на четири основни части. Както знаете, през последните две години аз активно се занимавам с въпроса на европейските агенции. Бях говорител на групата на социалистите и демократите за освобождаването от отговорност на децентрализираните агенции за 2009 година. Несъмнено, това беше изключително интересен опит. По време на тези две години имах възможността да се срещна с всички директори на агенциите, за да може да се запознаем с работата, която се върши в тази област. Имаше тясно сътрудничество с тях, което ме убеди, че тези агенции допринасят добавена стойност за Европейския съюз и допринасят за укрепване на европейската идентичност чрез своето присъствие в държавите членки. По време на процеса на мониторинг в рамките на процеса за освобождаване от отговорност, Европейският парламент има възможност да участва в конструктивен диалог с агенциите, с вътрешните служби на Европейската комисия, с съдебната а, и с сметната палата. Така се подобрява прозрачността и се затяга дисциплината в сферата на финансите случай, например, с а, полицейския колеж СИПОЛ. Сега, при новия директор, СИПОЛ успя да се справи с много от а, нередностите, които бяха констатирани в агенцията преди, но никой не може да отрече, че голяма част от одобряване, подобряването на управлението в СИПОЛ се дължи на насоките, както и на натиска, оказани от нашата комисия за да се премахнат набелязаните, забелязаните нередности. Надявам се, че в процедурата за 2010 за освобождаване от отговорност на агенциите, усилията ни ще дадат плодове и че агенциите ще покажат по-добри резултати от предходните години. Управлението, ефективността от известно време се разглежда от нашата комисия и фигурира в докладите за освобождаване от отговорност на някои от агенциите. Непрекъснато нараства броя на агенциите, които се освобождават от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от Европейския парламент. Комисията по бюджетен контрол през предходните години също изготвя доклади по собствена инициатива, посочвайки какви са общите недостатъци, предизвикателства и най-добрите практики в децентрализираните агенции във всеки от докладите за освобождаване от отговорност на агенциите, както и в доклада по собствена инициатива, се опитваме да посочим добри практики, както и някои недостатъци, които са забелязани. Правят се предложения за подобряване на работата в бъдеще. Разглеждат се както положителните, така и отрицателните аспекти за финансовото управление, управлението на финансовите ресурси, вътрешния контрол и управлението. Нашата комисия допринася за подобряване на управлението и оперативната ефективност на децентрализираните агенции чрез междуинституционалната работна група, в която участва и Европейската агенция сметна палата. Искам да приветствам вътрешната работа, свършена в грубата, а, на, а, свършени в а, агенциите и представители на три от тези агенции са днес с нас. Тук по време на това изслушване очакваме да проведем интересно изслушване по тази тема. Сметната палата също разглежда подходи за подобряване на управлението и за преодоляване на случаи на конфликт на интерес. Освен това, очаквам да получа доклада на агенциите, свързани с изпълнението на основните изисквания, свързани с разходите. Искам да подчертая тук ролята на Сметната палата, чието доклади са изключително важен инструмент в мониторинга, който осъществяваме. Искам да подчертая, че Комисията по бюджетен контрол ще трябва да се ангажира с още по-засилено сътрудничество с тези децентрализирани агенции, за да им помогнем да подобрят общата си работа. Позволете ми да спра до тук с встъпителните ми думи и да приканя председателят да даде думата на нашите гости, както и на колегите, които са в залата. Председателят. Благодаря след това общо въведение. Искам да преминем към първата част от днешното разискване. Искам да приветствам с добре дошъл господин Оши, който е председател на Сметната палата, господин Янсен, който е в качество, което не ми беше познато до сега, и също заместник-председателят на комисията е тук. Разбира се, имаме и представител на съвета, който ще изнесе сигурно много интересна реч. Ние се интересуваме живо от мнението на съвета. Най-напред искам да дам думата на господин Иван Ошия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Може да говорите 20 на минутки. Благодаря. Много се радвам да мога да присъствам днес тук, за да говорим по този важен въпрос, а именно децентрализираните агенции. Ние се намираме в финансова криза, която не си отива и знаем, че е много важно и за хората в Европа да има едно между една междуинституционална заангажираност. За това е изключително важно за администрацията в Европа. По отношение на агенциите имаме 40 изпълнителни агенции. Има от, имаме е, доходи от 1,7 милиона евро. И това не е много по отношение на целия бюджет, но е доста важно за целия, цялостния бюджет на Европейския съюз. Е, погледнах портфолиото на агенциите и виждаме и се запитах – дали аз бих изразходвал моите пари по този начин? Дали аз бих е, влагал толкова много в междуинституционалната група? Дали това е най-разумният начин за изразходване на пари? Тук става дума за визити в, цял, в почти във всички агенции, така че аз цяла, всяка седмица бях на визита. Много добре работих с комисар Севкович и с неговите колеги и с междуинституционалната работна група. Имах много добро сътрудничество с делегациите на Европейския парламент имахме две проучвания по отношение на реперите за разходи и по отношение на управлението. Реперите. Този доклад все още се работи. Имахме много добро сътрудничество от комисарите, от депутати и от представители на 20, 22 агенции. Това е изключителна възможност, която не се отдава често, но това е изключителна възможност за членовете на тази комисия да изразят своето мнение. С уважение към независимостта на двете ни институции, това е много Хубаво да разберем какво мисли парламента за нашата работа. Господин председател, искам с ваше позволение да се спра на три въпроса. управлението на агенциите, на операциите на агенциите и бюджета на агенция. По отношение на управлението на агенциите, беше вече казано, че по отношение на международните кодове има е, не би трябвало бордовете на агенциите да са толкова големи. Някои агенции имат управителни съвети, е, които наброяват 90 члена средния брой на членовете на, управителните съвети е 47. Господин председател, агенциите са независими. Това е техния статут, но аз мятам, че в публичния сектор независимостта установява наистина независимото определение. Ние говорихме по отношение, по отношение на определени модели за включване на държавите членки в управлението, а също така и в, за втори, второ ниво на управление, на изпълнителното управление, което ще допринесе за по-добро стиковане на рамките за управление. По отношение на операциите и действията и дейностите на агенциите, ние от Сметната палата се запитахме следното. Колко хора, колко служители се занимават с административни дейности? Много е трудно да се отговори на този въпрос, защото разликата между административни дейности и оперативни дейности от друга страна е много трудно да се направи и да се изследва. И така, ние стигнахме до заключението, че е, дейности като финансиране, човешки ресурси и така нататък, решихме, че това са административните дейности. Като цяло, Средно 22% от персонала на агенциите се занимава с административни дейности. Та, това число стига до 30. Това, тази цифра отговаря за 37 от агенциите. Но естествено това не дава цялата картина, защото е много трудно да се каже кой точно е административен служител и кой не е. Тук разликата е, не е много ясна но това е поне един ориентир за ситуацията. Би било непълно, ако не се запитаме защо и да се опитаме да отговорим на този въпрос, защо това е така. Бюрокрацията е един от, една от причините. Някой от нас е, са засегнати от това. Аз имам едно лище хартия на бюрото си, от което взех от една от агенциите където се вижда, че хората, заети в административни процедури, са, например, хора, които сервират кафе 6, 6 чаши кафе на дадено съседание, Има на този документ са, подписани 12, са се подписали 12 човека. Може да разберем допълнителните разходи, които проистичат от подобни процедури и други процедури в същата насока. Мисля, че това е един отхват, където може да, да, да анализираме процесите, които протичат в агенциите. Има пространство да се намалят разходите на тези агенции и това ще само в интерес на гражданите. Но естествено не само това е проблемът. Агенциите по принцип са малки органи. 15 от агенциите имат персонал от по-малко от 50 човека и бюджет от по-малко 20 милиона евро. И въпреки това, те трябва да се занимават с различни процедури, процедури по набиране на персонал, участие в търгове и така нататък. Т.е. те работят с по-големи институции. Мисля, че има възможност за упростяване на процедурите и ще има възможност за тази комисия да помисли как, по какъв начин могат да се случат тези упростявания. Да се създаде една нова нова рамка за финансова регулация за агенциите, която да е като отговор на финансовата криза в Европейския съюз. Господин Карлос Монтало, който ще говори след малко, ще може да даде допълнителни доказателства за административната тежест на над агенциите и правилата, на които те се подчиняват. Зная, че има много добра воля по отношение на регулирането и зная, че всички засегнати лица и страни са склонни за изработването на такава рамка. И на последно място искам да се спра на бюджетите на агенциите. Традиционните мерки на агенцията в публичния сектор е много проста. Въпросът е колко всъщност се разходва от бюджета и ако имаме някаква, някакви разходи, които може да одобрим, то може да кажем, че агенциите са си свършили работата, но винаги агенциите подлежат на определена критика е, сега въпросът е, имаме например следния случай, 500 евро дава бащата на сина да си купи колело, той се връща и са му останали 100 евро. Това са нещата, в кои, които се случат в частния сектор. Може да се поздрави сина, че е успял да купи по-ефтино колело. Но в публичния сектор нещата не стоят така. Тогава синът би бил критикуван, че не е успял да изразходи останалите 100 евро. И сега а въпросът е защо аз съм ти дал тези пари, а ти не, му, не можа да ги похарчиш. Така че, господин председател, трябват ми по-добри индикатори. Ние помислихме за 11 различни индикатори за бюджетното управление. И може би ще ни трябва допълнителни индикатори, за да може да оценим независимо дейността на финансовата дейност на агенциите. Има, вероятно, нещо по-радикално по отношение на бюджетите, което може да се постигне. Много държави членки са притиснати от финансовата криза и бюджетите за агенциите, както и за други органи и институции, а, са намалени. Миналият бюджет, бюджета за тази година се формира на базата на бюджета за миналата година плюс определен процент и това е нормалната процедура. Но трябва по-скоро да видим какви са необходимите, какви са нуждите на агенциите и какви задачи им се възлагат. Така че това е един процес за създаване на коректни бюджети, да се оценят истинските нужди на агенциите. Това е един подход на ну, това е един нулев подход към формулирането на бюджета. Това не се прави всяка година, но нещата могат да се направят много добре, като се анализират именно нуждите на агенциите. В една финансова криза трябва да започнем да идентифицираме възможностите за спестявания, без това да накърнява резултатите, които постигат агенциите. Господин председател, през последната година аз научих много за агенциите. Аз смятам, че те са необходими, аз смятам, че мандатите им са силни и смятам, че те а, са много ангажирани в публичния сектор и вършат добра работа. И това е моето убеждение. Те са е, истинска част, неделима част от Европейския съюз. Аз смятам, че работейки заедно, ние може да се концентрираме върху това, да получим услугите от агенциите, които съответстват на инвестицията в тях. Господин председател, беше удоволствие за мен да говоря пред вас и с удоволствие ще отговоря на въпросите, които вашите колеги ще ми зададат. Председателят, благодаря. Вие във всички случаи Взбудихте моето любопитство. Кога смятате, че ще бъдат публикувани докладите, за които говорихте? Не мога да бъда е, съвсем точен, господин председател, но смятам, че е, аз ще напусна е, сметната палата в, през февруари и може би цялата работа Тря, цялата работа трябва да завърши по отношение на преценяването на реперите, на конфликта на интересите. Имаме 17 проектни текстове, така че предстои доста работа да бъде свършена, но очакваме, че най- че най-късно през втория, второто три месече на следващата година ще успеем да публикуваме докладите. Благодаря ви! Сега искам да дам думата на Ана Йенсен, която е председател на, на делегацията на Европейския парламент за работа с децентрализираните агенции. Имате думата за 10 минути. Благодаря. Всъщност говоря от името на, на началника, ръководителя е, на тази междуинституционална група, но госпожата по-настояще ме в Того. Аз съм е, една от петимата членове, излъчени от различните политически групи. Аз представям либералите е, в, в тази междуинституционална работна група, която бе създадена по инициатива на комисията – според която междуинституционалното споразумение, което действа относно различните агенции на Съюза, вероятно следва да бъде преразгледано. В тази връзка възникват някои въпроси за обсъждане и а, дискусията се провежда възоснова на доклад, а, прият от Комисията по конституционните въпроси и а, гласуван от пленарната зала, така наречения доклад Папа Папастамкос някои от въпросите на нашия дневен ред току-що бяха засегнати от господин Ошей. Ошей. Но, а, ние започнахме малко по отначало за разлика от него, а именно от самото създаване на агенциите. Тъй като една от причините да имаме междуинституционално споразумение за агенциите е, че на определен етап според парламента броят е, на тези агенции започна да расте неконтролирано, без е, оценка на ефикасността, на, на, на ползата, на, на цената, ресурсното обезпечаване от страна на комисията и така нататък. Та ние започнахме от самото начало на този процес и е, разговорите бяха много интересни. Обсъдихме, например, избор на седалище на една или друга агенция – според парламента въпросът би могъл да бъде обмислен допълнително. Констатираме, че някои от седалищата не са от особена полза за функционирането на самата агенция. И може да се заде въпросът защо агенцията да не е заседалище някъде, където наоколо, така да се каже, има традиция по въпроса. Например, агенцията по железния транспорт е във Франция, в Валансиан. Район, който е традиционно железопътен. Има, има и производство на железопътни возила и така нататък. Та, това е само един пример за необходимостта агенциите е, да се съсредоточават там, където би било най-уместно с оглед изпълнението на специфичните им задачи. И, и така ние до някъде възразяваме по начина, по който съветът е, решава тези въпроси. Има една склонност, когато седалището на дадена агенция е определено за дадена държава членка, след това се определя и градът е, в тази държава членка. И агенцията, ръководство на агенцията фактически е поставено пред свършен факт. Има и много други проблеми. Е, работната група излъчи експерт на техническа работна група между трите институции отново, която изработи доклад по, по различните проблемни области. Е, Просто за да констатираме по кои въпроси помежду ни има съгласие. Докладът е почти готов. В него се описва сегашното състояние и се правят предложения. Не сме на едно и също мнение. От друга страна, как да оформим окончателно този доклад, т.е. какво да произлезе от него. Има намерение да се стигне до някакъв меморандум или до изменение на междуинституционалното споразумение, което да даде легална санкция на този доклад, който наистина представи един много добър обзор на агенциите на Европейския съюз. Да не успеем да приключим работата си до края на тази година. Не съм особено оптимистично настроена, но така или иначе работи се. Съвсем близо сме до края на тази дейност. Мога да, докажа, да, да, да кажа също, че обсъдихме въпроса и за управлението, за ръководството на агенциите, за изработването на евентуално общи насоки. Особено проблеми са така наречените тристранни или трипартидни агенции с участието на социалните партньори. Понякога управителните съвети на тези агенции са в състав от до 90 на души. Възник въпроса и за оперативното управление, при това и разбира се за финансирането. Разисквахме това дали не би било уместно да се обособи е, някакъв целеви фонд, е, да се заделят средства е, за финансирането на агенциите, а също така и някакъв форум за методическа подкрепа на агенциите. Има някои малки агенции, които едва се справят, е, едва се ориентират в лабиринта от е, административни изисквания. А <clears throat> агенциите се създават за това, за да <clears throat> могат да се вземат решения по един политически неутрален начин. Като, например, Агенцията за безопасността на хранителните продукти, която бе създадена непосредствено след е, е, кризата с, с болестта луда крава. Е, и може да си представите, разбира се, че въпросите за превенцията в тази област по никакъв начин не би следвало да се политизират. Въпросът за отчетността обаче е на дневен ред и то, той се обсъжда в доклада. Много можем да направим ние тук, в парламента, а и в съвет. Политическата отговорност се предявява на агенциите в рамките на процедурата по заверка на техните отчети и освобождаването на ръководствата им от отговорност. Но специализираните комисии също би следвало от време на време текущо да призовават представители на агенциите да се отчитат за текущата си дейност. И някои от комисиите, особено за околната среда, е особено активна в това отношение. Не е възможно в Европа, както в Съединените щати, да задължаваме, който е да било директор на дадена агенция, да се яви. Но поне бихме могли да го поканим. И аз смятам, че никой не би отказал. Та, политическата отчетност, политическата отговорност или контрола от страна на политическите органи е също нещо много важно. В доклада третираме и друг въпрос, който е особено важен според мен за нашата комисия, именно за изискванията за финансова отчетност. По въпросите за кадровото обезпечаване, например, знаете, госпожа Кресле настоява да се отчита при пълна прозрачност е, и кадровото обезпечаване на, на граждански договори. По-нататък, що се отнася до заверката на, на финансовите отчети, е, контролът би трябвало да се разпростира не само върху агенциите, които са пряко финансирани от европейския бюджет, а и у нези, които се финансират от такси, например, имат собствени приходоисточници. Ето, е така, докладът е, както казах, е, пределно изчерпателен, хвърля нам върху много от е, констатациите, е, които заслужават интерес. И мисля, че благодарение на него ще се придвижим по-близо до едно общо разбиране между институциите за решаване на проблемите. Благодаря. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на господин Чернюк, ако правилно произнасяме името му, представител на съвета. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, господин комисар, уважаеми колеги. Най-напред искам да благодаря на председателя, както и на докладчика на Комисията по бюджетен контрол за поканата да участвам в това изслушване – Съветът високо цени тази възможност да обсъди заедно с вас важните въпроси, свързани с дейността, ролята и позицията на агенциите в институционалната рамка на Европейския съюз. Аз съм представител на съвета на техническо ниво. Участвам в междуинституционалната работна група на техническо ниво. В този контекст нека да представя накратко работата на работата, извършена от междуинституционалната работна група в връзка с освобождаването от отговорност на децентрализираните агенции. След поканата от май 2008 на председателя на комисията беше създадена между институционална работна група между съвета, парламента и комисията, за да се разгледат въпросите, които проистичат от работата на регулаторните агенции. Съветът е представител в тази група от ротационното председателство и следващите две председателства. Целта на участието на представители на съвета в тази работна група е да допринесат за оценката на съществуващите агенции, като се използват между другото и критериите, определени от съвета на 17 юли 2008 година, както и да се разгледа заедно с Европейския парламент и комисията възможността за прилагането на обща правно необвързващ подход, що се отнася до ролята и позицията на агенциите в междуинституционалната структура на Европейския съюз, по какъв начин се създават и разформироват агенциите, как се финансират, какви са процедурите за определение на бюджета, каква е структурата, функционирането, какъв е надзора на тези агенции. На първата политическа среща на междуинституционалната работна група Европейският парламент и съветът, е, както Европейската комисия, се договориха да започнат междуинституционален диалог по регулаторните агенции с оглед да направят оценка на съществуващото положение и в частност последователността, ефективността, отчетността и прозрачността на тези агенции, както и да потърсят е, обща основа за подобряване на тяхната дейност. Трите институции осъзнават важната роля на регулаторните агенции в прилагането на политиките на Европейския съюз, както и необходимостта те да станат по-ефективен инструмент в това отношение. До сега между институционалната работна група проведе 6 заседания на политическо ниво, които се проведоха между март 2009 и октомври 2011 година. Последната среща на политическо ниво се проведе на 20 октомври 2011 по време на полското председателство. Заседанията на политическо ниво се подготвят от заседания на техническо ниво. До сега междуинституционалната работна група е провела 8 заседания на техническо ниво, последното от което се проведе на 6 октомври 2011 година. Координирането на подхода на съвета по въпроса за агенциите се осъществява в рамките на работната група Общи въпроси. Работата на междуинституционалната работна група се фокусира върху 38 теми, които се базират на технически фишове, подготвени от техническата работна група с 4 части какво е състоянието, де юре и де факто, критичен анализ на въпросите, евентуални решения на набелязаните проблеми и евентуални възможности за търсенето на добро решение. Разглеждането на тези четири части на техническите фишове вече приключи. Работата на междуинституционалната работна група осъществява в момента последната фаза от своята дейност. 38-те технически фиша бяха разгледани, беше направен критичен анализ на текущото състояние на различни аспекти от дейността на агенциите, управление, надзор на базата на натрупания опит, както и на базата на анализите и проучванията, включително и осъществените външни оценки. Като втора стъпка, междуинституционалната работна група постигна консенсус за решения, които да бъдат намерени за разрешаване на проблемите, които са установени. Въпросите, които се обсъщат в междуинституционалната работна група на политическо ниво, са свързани с създаването на агенциите, седалището, ролята на приемащата страна, както и състава и дейността на управителните съвети, назначаването на директори, многогодишната работна програма на агенциите и административната подкрепа, която им се оказва. От септември 2011 година междуинституционалната работна група фокусира дейността си върху бюджетните е, човешки ресурси и други въпроси, свързани с агенциите. Тези въпроси са включени в последните фишове, подготвени от комисията. Тези въпроси бяха разисквани на 6 октомври на 8-то заседание на техническата група и на 6-то заседание на политическо ниво на 20 октомври. Както беше договорено на междуинституционалната работна група на първо ниво на 10 март 2010 година. Тази група трябва да излезе с заключение в края на извършената дейност. В момента се разглежда работата на тази група от всички три институции. Очаква се ново заседание на политическо ниво през декември 2011. Нека да подчертая някои от аспектите на подхода на съвета към децентрализираните агенции на Европейския съюз. На четвъртото заседание през март 2011 унгарското председателство от името на съвета подчерта някои важни принципи, които бяха разяснени на техническо ниво. На първо място предложенията, които се обсъждат, не са свързани с агенциите, които действат в сферата на общата външна политика и политика на сигурност, т.е. бившите агенции от втория стълб. На второ място няма намерение да се прилагат различни елементи на общи незадължителни подходи към съществуващите агенции. Законодателните предложения на трето място, които трябва да бъдат направени в края на този анализ, следва да отчитат спецификите на всяка агенция и на последно място подходът да се прилага универсално решение за всички трябва да бъде избягван. Както беше подчертано на заседанията на политическо ниво, съветът отчита важната роля на агенциите на Европейския съюз в прилагането на политиките на Европейския съюз, както и нуждата тези агенции да станат по-ефективен инструмент в това отношение. Съветът сърдечно приветства доброто сътрудничество между трите институции в рамките на междуинституционалната работна група и се надява, че работата на тази група ще приключи във възможно най-къси срокове. Искам да ви уверя, че полското председателство иска да придвижи напред максимално работата, за да се финализира дейността на групата преди края на настоящата година. Благодаря ви много. Председателят аз също ви благодаря. И сега бих искал да дам думата на заместник-председателя на Европейската комисия, господин Шевчович, да, запознае, да ни запознае с гледната точка на Европейската комисия. Разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател. Дами и господа, аз също искам да благодаря за поканата за това изслушване. Искам да благодаря и на господин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 които до голяма степен улесниха моята работа да направя презентация от страна на комисията, защото има много съответствие по отношение на това как виждаме функцията на агенциите в бъдеще и как смятаме агенциите да работят по-ефективно в бъдеще. Мисля, че е много ясно. Когато погледнете ролята на агенциите, явно е, че те играят голяма роля. Най-напред те допринасят значително за прилагането на политиките на Съюза и по този начин те помагат на всички институции, особено на комисията, да се концентрират върху най-важните политики. На второ място те подкрепят е, на политическо равнище хората, които взимат политически решения, както на европейско, така и на национално равнище, и улесняват сътрудничеството между държавите членки и е, и Европейския съюз. И на трето място това е видимостта, която имат агенциите на европейско равнище, защото ние знаем, че агенциите са, на, са разположени в различни държави членки. Освен това, трябва да подчертаем една, един въпрос – и това е факта, че развитието на европейските агенции не винаги е бил съпроводен с една цялостна визия, с една е, представа за мястото им в Съюза. Е, благодаря на господин Оши, който ни представи една подробна картина по този въпрос. Е, сега, за работната и за междуинституционалната работна група, която бе създадена през 2009 година. Аз я наричам е работна група, която много успява да, при, да допринесе за подобряване на функциите на агенциите. Няма все още конкретни резултати, но смятам, че на втори опит ще имаме, на, на второ ниво ще имаме един, о, един общ меморандум за разбирателство и ще може да намерим е, названието на документа, което смят, който смятам, че ще съдържа основния принцип за работата, за бъдещата работа на агенциите. Надявам се този принцип да отразява позициите на всички три институции, защото ние имаме огромна роля, що се отнася до управлението на агенциите. Това са именно парламента, съвета и комисията. В този в контекста на економическа криза и, и економи, мисля, че а, тези въпроси са много важни, по-важни отколкото от когато и, и да е било преди. Надяваме се агенциите да започнат да, да работят по-ефективно и да се концентрират върху това как по принцип общо да подобрят своите функции и да работят по-ефективно. Сега за междуинституционалната работна група. След е, една много интензивна работа, която наистина пое много усилия от нашите експерти на техническо равнище, но не само, а също така и голяма, бе необходим и голям поли, политически ангажимент. Искам да благодаря на колегите от Европейския парламент и представителите на председателството, също и представителството на полското председателство, защото те активно участваха в дискусиите и допренесох с следното. Това, което успяхме да направим е да проведем един критичен анализ. Сега може да знаем, да идентифицираме е, дефицитите на отделните агенции. Имаме конкретни предложения как да подобрим работата на агенцията. И както казах преди, тези предложения са в унисон с препоръките на Европейския парламент или на Сметната палата. В, а това е именно в контекста за освобождаване от отговорност на агенциите. Имаме е, много въпроси управлението на агенцията, начина на, тяхната, на, тях, на техните функции и надзора. Нека дам някои примери за нашите конкретни предложения. Най-напред, това, което спомена госпожа Йенсен. Не всички агенции, всички агенции трябва да подлежат на една оценка и най- добре е да видим къде да бъдат, да, да помислим къде трябва да бъде местонахождението на агенциите. Трябва да е включена една е, една клауза в устава на агенциите за мандата на агенциите и за преосмисляне на този мандат. Дали трябва да променим функционирането на агенциите. Това може да бъде постигнато именно чрез една такава клауза за преосмислене. А това ще увеличи ефикасността на работата на агенциите, когато именно те бъдат подложени на непрекъснат надзор. Мисля, че трябва да помислим и за възможността за сливане на някои агенции, където видим, че някои от задачите им се препокриват. Има може да се получат по този начин синергии, особено когато говорим за малки агенции. Когато видим, че такива синергии могат да произведат по-добра ефективност, тогава би трябвало да помислим за едно такова сливане. Освен това, смятаме, че една по-гъвкава структура на управление може да бъде въведена мисля, че ще се съгласите с мен, кога, че когато имаме един управителен съвет от 90 човека, а, то този управителен съвет самия той се нуждае от управление и това не е лесно. А, тоест, въпросите за структурата на управителните съвети е също важен. А, въпросът си остава дали тогава управителният съвет може да се справя с задачите си. Може би управителният съвет би трябвало да бъде въвлечен в надзорни дейности и в правителни дейности на това равнище. Още нещо, което видяхме. Е фактори, които негативно оцветяват дейностите на агенциите. Това е представителността. Е, трябва, знаем, че трябва време на нови членове на управителния съвет да свикнат с техните задачи, за да работят ефективно. Би било по-лесно, когато става дума за външните дейности на агенциите. Много често виждаме индивидуални инициативи, които водят до раз, различни дейности, до различни партньорства с представители на институциите. Хубаво е да имаме единство и да се говори към агенциите с един глас, т.е. да има по, добро, по добра съгласуваност в сътрудничествата между агенциите, съвета, парламента и комисията. И както бе казано от господин Оши, междуинституционалната работна група смята, че трябва да се подобри вътрешното планиране на агенциите, за да не се получават прехвърляния в бюджета. Мисля, че тази цел може да я постигнем. Освен това, задълженията на агенциите трябва да се хармонизират. За тази цел агенциите трябва да имат един годишен доклад, това би намалило административната тежест. И освен това, агенциите би трябвало да имат основни ключови индикатори за изпълнение. Те трябва да са в съответствие с многогодишната програма и с бюджета. Също това, освен това, агенциите трябва да подобрят своите дейности по управлението. Това е препоръката от страна на комисията. Ние смятаме, че е дошло времето, когато агенциите трябва да използват своите управленски инструменти. Освен това, в заключение, Искам да кажа на къде се насочваме в бъдеще. Аз внимателно слушах колегите от полското председателство, господин Черни. Е, през, на последното ни заседание на 20 октомври ние се съгласихме да ускорим процеса чрез създаването на един общ документ, в който да са заложени общи принципи. Смятаме, че този документ ще бъде готов до края на годината и смятам, че в този документ ще се намира много важен референтен материал, релевантен за дейността на е, агенциите. Смятам, че може <clears throat> да имаме допълнителна работа по отношение на техническото равнище до 1 декември, е, а именно да погледнем как да приспособим принципа на, на, за функциониране на агенциите на междуинституционално равнище. Трябва ни един общ подход за справяне на, с отделните въпроси. Това е нашето желание, нашата визия за бъдеще. Господин председател, искам да благодаря на представителите на междуинституционалната група, на представителите на съвета, на парламента и на господин Шифот за чудесната ното сътрудничество. Председателят, благодаря. Сега имаме около половин час за разисквания. Желая ли докладчикът да коментира изказванията на институционалните представители? Благодаря, господин председател. Позволете ми преди всичко да благодаря на изказалите се. И още веднъж, нека кажем, всички мисля, осъзнаваме колко са важни децентрализираните агенции. И всички ние споделяме едно виждане за ролята на агенциите за повишаване ефективността на Съюза. Мисля също така е ясно как можем да надграждаме е, тези агенции за обезпечаване на различните области на политическа инициатива на Съюза. Това имах да ви кажа. Благодаря ви. Благодаря. Господин Гайер има думата. Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че е, това изслушване днес след обед стана възможно, защото е хубаво да имаме и факти. Доста често фактите ни липсват в нашите обсъждания. Когато говорим в нашата комисия или комисията по бюджета, когато говорим по въпросите за економите, то тогава много често става дума за агенциите но не се казва е, кои агенции, в, на, в кои местонахождения, по какъв начин може да се осъществят тези спестявания. Но агенциите в миналото винаги са били отговор на въпроса къде може да се осъществят економи. Така че хубаво е, е в тази дискусия да има няколко факти, върху които да основем и да разширим нашата днешна дискусия. Може да помислим за следното. Доклада на Сметната палата – би било хубаво да го имаме, ако съм разбрал правилно, е, господин Тероше е, говори за 17-та версия на този доклад. Е, това е малко странно. Тогава аз имам въпрос към господин Оше. Защо този доклад е толкова сложен? Защо се налага 17-та версия на доклада? Вторият ми въпрос е, Е, нямам конкретен адресат за този въпрос, но е, е, заместник председател Шевкович и представители на съвета изказаха определени мнения за резултатите от междуинституционалната група. Има доста материал, с който трябва, би следвало да се занимаваме доста подробно но не разбрах съвсем ясно дали въпроса за местонахожденията на агенциите ще се разисква и дали това е и дали ще има критика към този въпрос. Малко се ядосах, защото именно британското правителство засяга този проблем, а именно местонахождението на агенцията за, медицин, за медицина. А защо трябваше тя да се помеща, тя да се основе в един от най-скъпите региони на Европа, а именно ситито на Лондон? Какво се оказва? Ние искаме да, да реализираме економии в европейския бюджет. Така че кой казва къде да се е, помещава една агенция? Кой определя местонахождението на агенцията? Дали не е по-разумно да имаме критерии, по които да се определя къде да, да се създава една агенция. Естествено, трябва да има критерии като достъпност на агенцията, но също така и, и финансови критерии, доколко е скъпа, скъпо, скъп парцела на, на, за агенцията. Я така děkuji за слово, пане Следващото изказване. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да подходя към цялата тази предметна област малко по-иначе, ако ми позволите, а именно от гледната точка на европейския данакоплатец а дори, а, а, а дори от гледната точка на местните политици, на хората, занимаващи се с местно самоуправление, какъвто опит имам аз. Въпросът е всъщност за всяко прихвърляне на правомощия от комисията към агенциите. Оказва се, че при всяко такова прехвърляне на правомощие, е, нещата стават далеч по-сложни за всички, които уж следва да извлекат полза от това. Е, тоест, крайните получатели, е, физически и юридически лица, всички, които желаят да получат достъп, например, до структурните фондове на Европейския съюз. Значи, всяко такова преразпределение на правомощие винаги се е оказвало изключително тежко по своите последици, за е, заинтересованите лица. Да не говорим за информационното обезпечаване. Е, информацията се публикува на страницата на Европейската комисия, е, създава се агенция, след това и изтича доста време до актуализирането на тази информация, прехвърлянето и на страницата в интернет на агенцията, след това агенцията се закрива, правомощи отиват кой знае къде. Това е най-лошата реклама, ако ми позволите, която бихме могли да си направим. И после нека погледнем броя на тези агенции. Аз а, съм за първи мандат тук, а, не съм могла да гласувам за или против една или друга агенция, но аз, както казах, гледам на всички тези неща от а, гледната точка на един местен политик, каквато съм била в Чешката република. И предвижда ли се за напред нещо да се промени във всичко това в положителна посока? Тук става въпрос за институционална приемственост. Ще имаме ли известна стабилност в това отношение или непрекъснато ще се прехвърлят правомощия от едно място на друго? И в тази връзка трябва да се помисли дали отделните агенции са чак толкова необходими сами по себе си и не би ли следвало някои от тях поне да бъдат слети. Каквото и да решим, господин председател, в края на кращата всеки, който се нуждае от финансова подкрепа от Европейския съюз, трябва лесно да може да се ориентира. И аз благодаря на господин комисаря, той внимателно си води бележки но в същото време е, е, се извинявам предварително е, за това, че няма да мога да изслушам вашия отговор, тъй като уви в, в Европейския парламент все още е така. Няколко комисии работят едновременно и аз трябва да, да отида на заседание на друга комисия. Благодаря. Госпожа Маковей има думата. Благодаря, господин председател. Вече няколко пъти се изказах и в комисията, и в пленарната зала, така че сега мога да бъда достатъчно кратка. Информацията, която получава парламентът от Европейската сметна палата по заверката на отчетите им за 2010 година е напълно недостатъчна за да можем да вземем отговорно решение по освобождаването на ръководствата на агенциите от отговорност. А от отговора на председателя на Светта палата на свое писмо, което изпратих преди няколко дена, очевидно е, става, няма да получим повече информация. Така че още от тук нататък трябва да търсим някакво решение, някакво споразумение между институциите. Ние се нуждаем от повече информация. Освен това, споделям казаното вече от колегите по доклада за еталонирането на разходите. Без такъв доклад, без някаква ориентация, без някакви разходни репери, ние не бихме могли да свършим своята работа. 17-та редакция, казвате, не знам още колко, но по-добре е да имаме нещо, отколкото да се откажем. Така че, любезно, моля да получим доклада в сегашния му вид, независимо, че според някои той още не е в окончателната си форма. Инак ще пропуснем и тази година и няма да можем да освободим агенциите от отговорност. Аз също, като колегата, нека кажа, не съм тук от самото начало, но изцяло споделям казаното от комисаря Шефкович за бъдещето на агенциите. Трябва да се огледа тяхната ефективност. Вероятно, броят им е твърде голям предвид сегашните финансови затруднения, финансовата криза, а и кризата на доверието, знаете, европейските граждани все по-малко вярват в европейските институции, трябва да направим нещо. Някъде около 750 милиона евро годишно се харчат от европейския бюджет за агенциите. Много пари. Къде отиват тези пари? Какъв резултат е, пораждат. Тези въпроси трябва да получат своя отговор в интерес на, на нашите граждани. Опасявам се, че Сметната палата не гледа на този въпрос като на основна цел на цялото това упражнение. Заверката от страна на палатата и, и освобождаването от отговорност от наша. Така, отново, необходима ни е много повече информация, за да можем да вземем осведомено решение по освобождаването от отговорност. Благодаря. Благодаря. Благодаря на господин комисаря, че говори за сливането. Аз и преди това мислех по този въпрос, кои от агенциите можех, могат да се слеят. И аз имам въпрос към Сметната палата. А, кои агенции биха могли да се слеят и кои агенции биха могли евентуално да се, да, да се закрият? И на второ място, критериите за местонахождението. Няма такива критерии, това е вярно. А, до момента е, винаги се е преговаряло на в рамките на съвета за местонахождението на а, агенциите. И сега въпросът ми е към съвета. Дали съвета би искал да въведе критерии, по които ще се избира местонахождението на съвет? На, извинявайте, на агенциите. На трето място. Оправителните управителните съвети. Този проблем е, е, е познат. От 2008 година говорим за числеността на управителните съвети. И въпросът ми е към госпожа Йенсен. Какви решения предвиждате вие за този проблем? Имате ли мнение в работната група? Изчерпахме списъка на записали за изказване. Изчерпахме списъка на за изказване. Аз бих искал от своя име да добавя някои неща. Господин Гайер, впрочем, вече ги спомена. Аз а, винаги съм се озадачавал от това, че седалищата на някои агенции са там, където са Лондон, например, изключително скъпо като издръжка. Понякога наистина пък има определена взаимозависимост между седалището на агенцията и родното място на тогавашния министр на външните работи, член на съвета, когато е вземано решението. Поне без тази информация да е потвърдена, човек си задава въпрос. След това, до тук никой не спомена изпълнителните агенции. Все повече от агенциите са изпълнителни, в смисъл, че техният мандат е ограничен и се изчерпва с извършването на определена задача. И толкова. Господин комисарят каза, че се отнася благосклонно към идеята в мандата на всяка от агенция да се предвиди клауза за преразглеждане на нейното просъществуване. Толкова по-добре. И трябва да видим колко от изпълнителните агенции, които са създадени, за да осъществят някаква програма, все още съществуват и да видим според комисията колко от тези агенции тя възнамерява да закрие през идните години. Що се отнася до казаното от госпожа Маковей относно Сметната палата, аз е, бих искал да коментирам е, въпроса за информационното обезпечаване. Е, вероятно, най-добре би било госпожа Маковей да, да дойде в Люксембург и да може да зададе всичките си въпроси. А и а, аз също бих искал да попитам колко редакции е, трябва да претърпи един доклад преди да бъде публикуван. Така, сега бих искал да чуем е, всички наши гости в отговор на зададените от нашите членове въпроси. Предлагам е, всеки от тях да получи по около 5 минути. Господин Оши, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз искам също да се възползвам от възможността да благодаря на вашите колеги, които поставиха въпроси. За доклада за етолонирането на разходите, проучването започна през месец март. Ние събрахме 6,5 хиляди документа, които да бъдат аудитирани, да бъдат съпоставени. Това е именно сложността на въпроса. Освен това има 22 различни одитни партньори. Когато палатата извършва даден одит, обикновено само една служба на комисията се занимава с въпроса, докато сега ние контактуваме с 22 партньора. Това също осложнява процедурата. Освен това, продължителността за изготвянето на един специализиран доклад е обикновено между 18 месеца и 2 години. Така че ние имаме още една година когато се присъедини към палатата, казах на колегите, че бих искал да се намали времето за публикуването на определен доклад. И мисля, че все още сме в рамките на сроковете, които са заложени. Имаше повече от 100 различни предложения от различните партньори, с които общувахме. Искахме нещата да са добре свършени. Искаме заключенията да са точни и да бъдат широко разбрани и прияти. Преди миналата година ние не сме изготвили никакви специализирани доклади по агенциите. Изготвяхме само годишните финансови доклади. Тази година изготвяме два а, такива специализирани доклада. Единия по конфликта на интерес и втория по еталонирането на разходите. Бяха поставени въпроси, въпроси от а, депутатите тук. Аз съм готов да приема а, разумните предложения, които са направени а, и да се опитам да прокарам някои от тях. Обикновено се натрупат очаквания преди публикуването на доклад на Сметната палата. Може би това е свързано и с факта, че често съм разговарял с комисари, с членове на неговия кабинет, с депутати от Европейския парламент и хората знаят колко време сме посветили на тази работа и очакваме доклада да бъде публикуван. Надявам се това да отговаря на тази част от въпроса ви. Госпожа Маковей постави въпрос, свързан с освобождаването от отговорност за 2010 година. Радвам се, че мога да кажа на колегите, че няма промени в подхода, който прилага Европейската сметна палата за тази година, както и за останалите години. Ние изготвяме становище дали а, са достоверни отчетите, дали свързаните с тях транзакции са законосъобразни и редовни. Това е подхода, който прилагаме от години. Няма никаква промяна в информацията, която предоставяме или количеството информация, която публикуваме. Има добра добро взаимоотношение между докладчика на Европейския парламент и съответният член на Европейската сметна палата, който отговаря за агенциите. Аз очаквам това да продължи, както беше с господин Ставракакис, така и с госпожа Маковей, докато аз съм член на Европейската сметна палата. Относно ефика ефикасността на дейността на агенциите, набирането на персонал, назначаването. Има подобрения през последните години поради това, че има подобряване на професионализма в агенциите. Моите колеги посещават, както и аз, посещаваме агенциите, помагаме им, казваме им какви са добрите практики. Ние не сме само аудитори, ние имаме също дълг да помогнем да се коригират нередностите. Иначе само ще се въртим в кръг да правим едно и също година след година. Това не е добре за накоплаците. Трябва да има развитие, трябва да се случват добри неща. А през последната година такива случаи имаше. Не бих критикувал една агенция за това, че не харчи достатъчно. Вие чухте примера, който приведох е, за един баща, който е, дава определена сума на сина си да се купи велосипед. Така че аз не критикувам агенциите, че не са изразходвали целия си бюджет. Е, като твърд капиталист, който вярва в социализма, аз не искам да критикувам когото и да е било за това, че не харчи достатъчно много. Благодаря. Госпожа Маковей, разбираме, добре е дошла и че може да се обърне с конкретни въпроси към вас. Да, аз вече имах възможност да се срещна с госпожа Маковей няколко пъти, когато тя пое тази важна роля и очаквам да продължим тези взаимодействия. Госпожа Маковей, съвсем набързо и съвсем накратко. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин Ошия. Да, ние проведохме срещи, наистина. Ние се запознахме с а, това какъв да бъде графика, а, доклада за еталонирането на разходите а, трябваше да бъде през октомври, а, да излезе през октомври, за да се използва при изготвянето на докладите за освобождаване от отговорност, но това все още не се е случило. Нас не ни интересува защо не се е случило. Ние се нуждаем от този доклад. Да, има разлика между доклада за тази и след предходната година. Миналата година беше наблегнато на управлението на договорите, свързани с обществени поръчки и човешките ресурси. За тази година няма нищо. Бих искал всички членове на Комисията по бюджетен контрол да направят нужната проверка. Председателят, ние очакваме добро сътрудничество между вас и Сметната палата и очакваме вашия доклад. Ако излезе доклада за еталонирането на разходите, окей. Да, но вие можете да се обърнете с искане за информация, която ви е нужна. Госпожа Янсен, често се чува, че хората просто се противопоставят на агенциите, е така по инерция. Понякога това се дължи на липсата на достатъчно разбиране и познание за това какво представляват агенциите. А агенциите са много различни неща. Има такива за създаване на мрежи, имаме регулаторни агенции, имаме изпълнителни агенции, които са част от Европейската комисия, има и други типове агенции. Те са по-скоро част от съвета но имат собствен бюджет и ние бихме искали те да имат тази независимост, тъй като искаме те да вземат верните решения. като се дистанцират от политическия процес. Но дали получаваме всичко, което можем от агенциите? ако трябва да се вземе решение дали даден самолет е, е безопасен, това се прави от агенцията в е, Кьолн. Има 27 органа в 27 държави членки, е, които решават дали Макдоналд, Дъглас или Боинг произвеждат безопасни самолети. Всичко това може да се прави на едно място. Питам се дали в националните парламенти са направили проверка дали има някакво облегчаване на разходите в националните органи, когато се централизира тази дейност, защото могат да се спестят пари, когато се прехвърлят задачи на ниво Европейския съюз. Но дали има економии? Тук се нуждаем от повече прозрачност. Комисията по бюджетите ще направи проучване да се види дали когато се правят нещата общо, има някакви финансови ползи. Въпроса за критериите, свързани с определенето на седалището на дадена агенция. Спомням си, когато беше създадена агенцията в Ница, аз и беше избран Крит последствия. И съветът ми отговориха, след като запитах, че а, решават да се ситуира тази агенция в Крит, за да има географски баланс. Но има и такива държави, които нямат агенции. Получих доста дълъг отговор, когато поставих въпроса. Но не трябва очевидно да се поставя под въпрос мъдростта на решенията, които се вземат от Европейския съвет. Тъй като когато мъдри хора вземат решение, значи и решението е мъдро. Има ли възможности за сливане на агенции? Беше поставен този въпрос от няколко оратора. Да, има такава възможност, но отново въпросът опира до това да не се поставя под съмнение мъдростта на решенията, вземани от Европейския съвет. Географският баланс не трябва обаче да противоречи на ефективността. Когато обсъждаме въпроса за критериите за избор на седалище на агенции, например, трябва да констатираме, че съветът се старае да не се връща назад. Тъй като става дума за стари договорки и може да се окаже много трудно, ако трябва всичко да се преобърне ако не, може би няма да успеем да направим това на този етап, но в бъдеще можем да поставим под въпрос дали преди взетите решения трябва да останат а, дадени веднъж за винаги. Има агенции, които могат да бъдат обединени. Лично аз считам, че някои от тристранните агенции биха могли да се слеят. Например, Билбао, Дъблин, и СДФОП. Те могат, например, да се ситуират в Страсбург, така че има много добри идеи, но знаят, че много държавите членки ще се противопоставят на подобно решение. Парламентът не винаги е проявявал разумност също. Например, Агенцията за равенството между половете твърдеше се, че не трябва да се базира в Виена, някъде на друго място и в последствие се ситуира в Вилнюс с персонал от 6 души, което не е от особена полза за агенцията. Ще изчакаме доклада на Европейската сметна палата, както и заключенията на Междуинституционалната работна група и се надяваме, че те ще ни дадат добър материал за бъдещата ни дейност, но това не може да се реализира още от утре. Благодаря, господин Чернюк. Бихте ли отговорили на въпросите, които поставиха депутатите? Бихте ли също хвърлили светлина и върху мъдростта, проявявана от съвета? Благодаря, господин председател. Както спомена госпожа Йенсен, има а, въпроси, по които няма пълно сближаване на мненията на трите институции. Например, въпроса за седалищата. Този въпрос беше поставен и от Георги Христос. При разглеждането на този въпрос върви в съвета ако навлезем по-дълбоко в позициите на съвета за определене на седалището на агенциите, бих могъл да кажа, че позицията до сега е съвършено ясна. Председателството многократно е заявявало по време на заседанията на политическо ниво, че това е решение, което се взема на политическо ниво. Това мнение беше заявено и по време на срещата през март в междуинституционалната работна група на политическо ниво. Решението за седалището на дадена агенция е политическо решение. В този контекст искам да подчертая решението от 2003 за приоритета, който се отдава на новите държави членки при определенето на седалища на агенции. Всички тези въпроси, искам да повторя, се разглеждат от трите институции и се надявам, че по чувствителният въпрос ще можем да постигнем общ подход в съответствие с общностното законодателство. И окончателният документ, който ще бъде изготвен от междуинституционалната работна група. Позволете ме също да се върна към една от бележките, направени от госпожа Янсен. За това стана дума в началото на срещата. Госпожа Янсен спомена проекта за междуинституционално споразумение. Тук искам да подчертая, че поради специфичния характер на съвета на Европейския съюз и в съответствие с мандата на представителите на съвета в междуинституционалната работна група, създадена през ноември 2008 година и одобрена от Корепер, целта на междуинституционалната работна група беше не да се постигне междуинституционално споразумение, а общ правно необвързващ подход по въпросите. Нека да имаме ясно разбиране по този въпрос. В заключение искам да обобщя, заявявайки, че се надявам, че ще можем да постигнем обща позиция, съгласие, доколкото е възможно, предвид на всички въпроси, които бяха повдигнати тук председателят. И сега Последният отговор дал на представителя на комисията, господин Шевчович, също за около 5 минути. Ще започна с въпроса на господин Гайер. Най-доброто е, би било да цитирам това, което сме се договорили. По какъв начин да процедираме с подбора на седалищата за новите агенции. Тук всички сме съгласни, че решението за седалището на дадена агенция се взема преди края на законодателния процес, за да се позволи на агенцията да се установи директно на определено място, да избегнем място, случай, когато една агенция се установява първо в Брюксел, след това и търсим място. Трябва да има обективни критерии при избора на седалище. Например, гаранции, че тази агенция може да задейства още след влизането в сила на акта за основаването им. Също трябва да е достъпно мястото, трябва да има достатъчно образователни заведения, за да могат да се обучават децата на служителите, защото установяваме, че обикновено агенциите се поемат от хора на място. И повечето места се заемат от лица, които са от съответната националност, където се намира седалището на агенцията. Освен това, трябва да се отчитат всички тези въпроси при вземането на решение за мястото, където ще се разположи дадена агенция. Политическия проблем, пред който сме изправени тук, и аз няма да му отделям такава голяма тежест, е, че държавите членки имат силен интерес те искат да се спра... да... Те държат много на правилата, когато става дума за агенция, която да се установи в друга държава членка. Тогава са много внимателни. Но когато говорим за агенции, които са разположени на тяхна територия, тогава нещата стоят по-различно. Аз разбирам позицията им и за това считам, че трябва да имаме общо разбиране, общи критерии, които да използваме за определение седалищата на следващите агенции. Трябва да се отчита и процедурата когато се предвижда клауза за преразглеждане, когато се прави оценка на дейността на агенцията. Ако критерия за седалището не е критерий, който да води до намаляване на ефикасността на агенцията. Затова считам, че трябва да бъдем много обективни, когато правим анализа и решението разбира се, се взема от законодателният орган, а именно от Европейският парламент и от съвета, т.е. от държавите членки. Затова трябва да видим колко политическа тежа ще отдадем на въпроса във връзка и с ефикасността, доброто функциониране на агенцията. Госпожа Чешкова постави въпрос за състава на управителните съвети. Мисля, че цифрите, които даде господин Шия, от 47 до 90 члена. Защо? Имаме 27 държави членки, които са представени, имаме представители на комисията често, имаме заинтересовани страни, които са представени, имаме експерти. Аз съм съгласен с всички вас, които казахте, че това е твърде широк състав, е, за да могат нормално да се вземат решения в управителния съвет. Е, те определят и одобряват дейността на агенциите. Трябва да видим по какъв начин бихме могли да оптимизираме работата на тези управителни съвети в бъдеще. Когато говоря за това какво очакваме от документа, който ще бъде договорен между трите институции. Трябва да кажа, че не очаквам революция, но очаквам една постепенна еволюция, постепенно прилагане на новите принципи при създаването на нови агенции, при извършването на преразглеждането, при определенето на а, сравнителните критерии. По този начин мисля, че ще можем по-добре да оценим как действат агенциите и така ще се постигне разбиране за това, че комисията може да направи повече за агенциите чрез до, след договор, сред договори, например, за оказване на услуги, на тези агенции. Разбира се, нещата могат да се подобрят, когато се слеят някои агенции. Освен това, считаме, че не трябва да има агенции, които да са твърде отдалечени, защото не може да се отиде и да се върне човек до мястото, където са разположени за един ден. Затова и този въпрос трябва да се има предвид. Мисля, че трябва постепенно да се промени подхода, за да се стигне до подобряване в последствие на ефикасността на работата на агенциите. Ще бъде намалено по този начин и административната тежест върху агенциите. Относно изпълнителните агенции, доклада на между институционалната работна група се отнася до регулаторните агенции. Ако трябва да говоря за изпълнителните агенции, ще трябва да се върнем в историята. Може би се спомнете за Бюрото за техническа помощ, нещо като техническа организация, която помага на Комисията за реализирането на програмите. Един от въпросите, който доста навреди на Комисията Сантер – трябва да въведем повече прозрачност и за това е, беше решено да се създадат изпълнителните агенции. Те се създават, за да се изпълняват договорите а, чрез а, набирането на експерти, които са на временни договори. Тоест, това са външни органи, които работят е, много тясно с Европейската комисия. Благодарение на тях е, комисията може да се насочи към е, основните проблеми, докато изпълнителните агенции работят по изпълнението на програмите. Председателят, благодаря. Трябва да се върнем на въпроса за изпълнителните агенции, защото доколкото разбирам, няма клауза за преразглеждане във връзка с тях. И така можем да преминем сега към втората част на днешното ни изслушване, нещо, което ще бъде фокусирано върху практиката на агенциите. Първо Елън Вос от университета в Мастрихт, господин Дансет от Европейската агенция по химикалите и господин Монталво който е изпълнителен директор на Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Всеки от тях ще разполага с 15 на минути за своето изказване. Госпожа Вос има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че мога да споделя своето становище. Какви са най-добрите практики за управлението на агенциите? Имам 40 годишен опит в тази област. Има много въпроси, които са свързани. Най-напред искам да говоря за отчетността и контрола на агенциите. Има много контролни органи. Мога да идентифицирам пет механизма, които се занимават с, с най-различния култур на агенциите. Имаме хоризонтален институционален контрол а, от страна на европейските институции. Освен това има правен контрол, който а, се занимава с възможността за подвеждане на под отговорност на агенциите от страна на трети страни. И имаме административен контрол, който се занимава с ролята на заинтересованите страни и е, задължението на агенциите да спазват Законите, агенциите се контролират и от омбудсмана. Освен това, има и контрол от страна на ам, на мрежите, в които агенциите участват. Имаме европейските агенции се работят с национални партньори и освен това има и контрол от страна на държавите членки. Тези най-различни контроли може, могат да бъдат обяснени чрез взаимодействието между европейските институции и държавите членки и липсата на отговорност от страна на министерства. Наистина може да видим, че Европейския съюз следва един многонационален, многостранен модел при създаването на агенциите. Няма поета отговорност от една страна по отношение на агенциите. За това би било много добре в унисон с а, същността на Европейския съюз да има една система, една многопластова система на контрол за агенциите. Това би трябвало да е една много специална система, която да взима, да отразява функциите на всички институции. Например, нуждата за поемане на, от, на, финансова, от, на отговорност за финансовата отчетност. Видяхме, че имаме проблем в някои агенции, където проблемът всъщност е не липсата на контрол, а прекаления контрол е, агенциите са поставени под натиск да се да е, се съобразяват с най-различни правила за одит от най-различни органи. И това състояние трябва да се преразгледа. Освен това, трябва ни отговорност, отговорност по отношение на парламента към агенциите. Има изследване, което казва, че е, парламента не е определена страна. Някои от парламентарните комисии са заети също в е, контрол на агенциите, а други не са. Мисля, ето, един пример за това е, е освобождаване от отговорност на агенцията от страна на Европейския парламент. Освен това, съвета би трябвало да поеме отговорност за надзора на агенциите, когато става дума за назначаване на директора. Това означава, че управителният съвет на агенцията трябва да поема отговорност за управлението на агенцията и ни трябва ясна дефиниция за отговорност, от, отговорностите на всеки член от управителния съвет. Кой отговаря правно и политически за определени въз, въпроси? Е, Европейския парламент и съвета биха могли да помислят върху тези въпроси по отношение на въвеждане на една специална клауза за преразглеждане на статута на агенциите. Естествено, във всеки случай това няма да включва научните мнения. След Лисабон имаме по-ясни разпределения на отговорностите на, а, на съда по отношение на трети страни. Като приключвам, искам да кажа, че се наблюдава тенденция за включване на, друга вид, на други видове отчетност в традиционните видове хоризонтални и вертикални отчетности. Имам предвид публичната отчетност. Това са хоризонтални механизми, където е, има отчетност по отношение на трети страни и обществеността. Тук се включват практиките на добро финансово управление. На второ място искам да говоря за връзката на агенциите с държавите членки и състава на управителния съвет. В момента имаме три проблема по отношение на управителния съвет състава и дейностите на управителния съвет. Както видяхме в повечето агенции, с изключение на ЕФСА, имаме управителни съвети, където имаме представители на комисията, на парламента, на а, заинтересованите страни на държавите членки. И както видяхме днес, а, тук имаме заседание, където участват 7, около 70 до 90 човека. Управителните съвета ти от такъв обхват не са ефективни и не могат да управляват агенциите. Освен това, непрекъснатото текучество не допринася за институционалната памет на агенциите. А по отношение на състава, видяхме, че представителността е критерий за а, членство в управителния съвет. Как работят а, как работят агенциите зависи от голяма степен, до голяма степен от представителността в управителния съвет. Въпросът е как управителният съвет ще разполага с най-добрите знания и експертни умения за да ръководи агенциите. Е, тук обаче е, може да кажем, че представителността и, и експертните знания не са нещо, което се противопоставя едно на друго. Е, трябва да помислим за по-доброто функциониране на отделните длъжности, да няма препокриване на дейностите, в, да няма препокриване с националните агенции. Това са все проблеми, които са, се свързват с националните агенции. Може да се разширяват, разрешават е, проблемите на различно равнище. По отношение на състава мога да дам някой примери и въпреки това виждам, че има потенциал за добавена стойност, където имаме представителство на държавите членки по отношение на съответствието с някои изисквания от страна на държавите членки. Например, Европейската агенция за железопътен транспорт. За да осигурим националните представители да останат в управителния съвет, то тогава те трябва да разполагат с съответните управленчески и експертни умения. И на трето място. Е, това е въпроса е, не за най-добрите, а за проблематичните практики. И това е спазването на правилата от страна на агенциите. Има доклад за децентрализираните агенции, където се прави анализ на влиянието на европейските политики върху работата на агенциите. Агенциите са поставени под прекалено голям контрол и натиск. Особено това е лошо за малки агенции, където има временно наети служители а те функционират като мини европейски комисии. Тоест, тази ситуация трябва да се промени. Има проблеми в това отношение в много агенции. И накрая два въпроса, които са взаимосвързани, а именно независимостта на агенциите и прозрачността. Що се отнася до прозрачността, Европейския съд няколко пъти е подчертал, един казус, а именно, че гражданите би трябвало да могат да са информирани за дейността на европейските институции и агенции, за да имат доверие в тях. Ясно е, че прозрачността като такава е предпоставка за контрола и за отчетността. За някои агенции има е, данни и информация и тя е впечатляваща. Е, вижда се как се взимат решенията, виждат се е, техническите решения и проекторешенията. Всички тези неща са публикувани в интернет, но има и решения, които не се публикуват, решения, които се вземат на заседания, които засягат бъдещото развитие на агенциите. По отношение на увеличената прозрачност, е свързано, свързано с въпроса за независимостта на агенциите. Искам да подчертая, че независимостта на агенциите не означава, че лицата, служителите не са свързани с агенциите или към, с други институции. Това означава, че учените са независими да, да стигат до резултатите, до които, искат, независ... Е, до които стигат независимо от външен натиск, независимо от политиката. Що се отнася до независимостта от промишлеността, има проблематична връзка между учените и промишлеността и тази връзка е много ясна. както се вижда има напрежение. От това се вижда е, на примера, по примера на агенцията за лекарствата. Има някой, има, е, е, учените трябва да подписват декларация за конфликт на интереси. Тази практика трябва да бъде задължителна за всички учени. Въпросът е как да се справяме с такива конфликти на интереси. Например, може мерките могат да бъдат като изключване от заседание и други наказания. Това може да изисква определено критерии, определена, определена дефиниция за конфликтите на интереси. Но не само учените трябва да са обект на прозрачност, другите служители също трябва да подписва подписват декларации за конфликт на интереси. А, например, Агенцията по лекарствата трябва да развият по-ясни правила в това отношение. Агенциите са независими органи. Това е така и те трябва да останат такива. Благодаря. Председателят благодаря. А сега давам думата на господин Домсет. Thank you. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, за мен е голямо удоволствие, че днес ми се отдава възможността да говоря за децентрализираните агенции. Благодаря ви за инициативата. Е, ние сме особено удовлетворени от това, че можем да участваме в вашите разисквания. Европейския съюз сега, повече от която и да било, е светлината на прожектора, що се отнася до своята управленска и финансова отговорност. Е, и ние, представителите на агенциите, не се боим от това. Всъщност го приветстваме. Гражданите на Европа, които ежедневно след е, са принудени да се справят с е, незгодите, са в правото си да очакват парите им да се изразходват ефективно и по приоритети. Предизвикателството е как да гарантираме обаче отговорност и отчетност, без да поставим агенциите в условията на тежки бюрократични ограничения. Знаете, агенциите са малки и, и са замислени така, тъкмо защото при тези условия могат по-бързо да обединяват експертен потенциал и да постигат резултати. Аз и колегите директори на агенции сме посветени на това. Но трябва да признаем, вероятността да го постигнем би била по-малка, ако ни поставят в усмирителната риза на бюрократичните изисквания, вместо да ни оставят да проявим прагматизъм. Един генерален директор от Европейската комисия веднъж сподели с мен, че според него агенциите са като малките и средни предприятия, които са принудени да се съобразяват с изискванията, които се прилагат за огромни транснационални компании с десетки хиляди работници и служители. И експертите констатират, че е, това е така. Особено е, финансовия регламент, е, регламента за кадровото разписание са изключително бюрократични и сложни за нас. Отново, трябва да се потърси максималното равновесие между контрола и гъвкавостта. Who the, uh, the, the Знаете, който плаща, поръчва музиката, гласи една стара поговорка, но дори да поръчва музиката, той не може да влияе върху темпото, силата на звука, а да не говорим за това да не се пее фалшиво. И при това трябва да се отдаде дължимото доверие на, на агенциите, на тяхната преценка, да се погрижат за постигането на целите на Европейската стратегия 2020. И в тази връзка ние бихме искали да предложим три основополагащи принципи. Е, дръжте ни отговорни за резултатите, за това, което постигаме. Е, но за сметка на това ни дайте по-голяма свобода на преценка, що се отнася до това как да постигаме задачите. На второ място, по-висока ефективност на разходите чрез опростяване на процедурите и отчитане на спецификата на всяка агенция. И трето, е, тясна взаимовръзка между кадровите и финансови ресурси и поставената задача. Тези три принципа са пряко свързани с днешните експозет. Те е, са в съзвучие с препоръките предявени на изпълнителните и децентрализирани агенции на Съюза още през 2008 година. Съзвучие са с констатациите и на Европейската сметна палата. Но все още според мен не успяваме да видим как някои от препоръките на междуинституционалната работна група ни отвеждат по-близо към динамичната структура която всички искаме да Reporting and control requirements and reduce the autonomy of the agency's management all seem to head in wrong, slightly more bureaucratic. Та, казвам, че на ранните етапи на по-нататъчните разговори ние формално, официално ще представим своите препоръки по-късно този месец в рамките на междуинституционалната работна група. Преди всичко, е, помежду ни трябва да има конструктивен диалог. В нас трябва да се вслушат, да ни обезпечат кадрово и финансово, да не ни се бъркат в работата, за да постигнем задачите, които са ни поставени. Ние с удоволствие ще се подложим на вашата оценка, що се отнася до това, което сме постигнали, но не ни висете на главата, докато си вършим работата. В край на експертите сме ние в дадената област. За това сте ни и създали. По-подробно бих искал да ви запозная с трите важни инициативи, които споменах по-рано освобождаването от отговорност за 2008 година. Тогава на агенциите бяха предявени редица изисквания, що се отнася до изпълнението на тяхната работа и с удоволствие мога да докладвам, че от тогава насам тези препоръки вече са в голяма степен изпълнени. Създадохме и една мрежа за обмен на положителен опит между агенциите. По вашето изрично искане, почти всички агенции сега имат многогадишно основано на дейностите, планиране както на дейността, така и на бюджетните разчети. На второ място, много от агенциите работят по оценка на риска за управлението на риска и основават редовния одит на мерките за намаляването на риска, които са въведени. На трето място, интегрираните управленско-контролни системи стават по-широко разпространени и обикновено се основават на проектно управление. На четвърто място, много от агенциите имат вътрешни системи за наблюдение на изпълнението, за текущо съчетаване на съотнасяне на ресурсите към оставащите за изпълнение задачи. Като се има предвид обаче, че въздействието от дейността на агенцията рядко се основава единствено на нейните усилия. Е, например, е, в агенцията, която аз е, ръководя, подобряването на материалната среда, към което се стремим, не може да бъде резултат единствено от нашите усилия. Изкушаващо е да се използва процедурата за освобождаване от финансова отговорност като повод да се коментира изпълнението. И ние не бихме възразили. При условие обаче, че критериите за оценка на изпълнението са съгласувани и прозрачни. Знаете, ако някой друг плаща музиката, която аз изпълнявам, трябва да знам по какви критерии ще ми плати. А ако агенциите на дирекции ще носят лична отговорност за заверката на финансовите си отчети, както и за изпълнението на оперативните планове, трябва да ни дадете правото да участваме в формулирането на целите и свободата на преценка, що се отнася до начините, по които бихме постигнали тези цели. Специалният доклад на Сметната палата по еталонирането на разходите – включва още един момент, който бих искал да коментирам. А, именно освояването на средствата към края на годината и е, относително високите стойности на преносите към другата година. Activity-based budgeting and management. And two, providing an incentive for agencies to undercut their, max, their annual budgets by moving the на, на агенциите във всеки случай би трябвало да се дава финансовия стимул, за да не се е, впускат през глава да освояват средства към края на годината, да пренасят суми към следващата година, без да ги губят. Особено е важно това за агенции като онази, която аз ръководя, чието приходоисточници са смесени. Вече е, бе спомената днес работата между институционалната ведомс, е, е работна група. Някои от нещата е, е, ние не можем да приемем особено що се отнася до бюрократизацията на подходите. Определено е необходимо да се разделят отговорностите между управителните съвети, които между другото не би следвало да бъдат наричани управленски, тъй като те не управляват оперативно, а са своеобразни надзорни съвети. Те са те са експертните е, съвети. И отново, е, по моята аналогия за онзи, който поръчва музиката, е, тези управителни или по-скоро надзорни съвети би следвало да поръчват музиката. Ако се опростят оперативните процедури, отново, ние ще можем далеч по-резултатно да си вършим работата. И е, в това, което възнамеряваме да предложим на трите институции, ние ще включим специална междуинституционална работна група, която да въвлече агенциите в изработването на едни опростени финансови и кадрови правила. Надявам се да възприемете това предложение. В обобщение, аз и колегите директори на агенции сме готови да ни търсите отговорност за резултатите. Ще приветстваме такава промяна, но само ако ни дадете правото сами да определяме начините по които да постигнем резултати. Господин Монталор, тук, който си отляво на мен, наскоро назначен директор на нова агенция, ще ви разкаже днес за натрупания от него опит по превръщането на организацията, която оглавява в агенция. Аз също очаквам с интерес неговата история. А сега ми позволете още веднъж да ви благодаря за възможността да се изкажа. Пред вас агенциите изцяло подкрепят вашата инициатива за модернизиране, динамизиране и повишаване на по-висока степен на отчетност. Предизвикателството тук е в равновесието между тези начала и ние сме готови да участваме в търсенето на това равновесие. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Господин Монталво, имате сега вие думата. Благодаря, господин председател. За мен е чест и удоволствие да споделя с вас своя опит, положителния и отрицателния. Но и не само това. Е, тук става дума за отговорността, понеже ние, директори на европейски агенции, сме и граждани. И споделяме с вас е, загрижеността за подобряване на нещата. И е, тук вниманието трябва да се насочи не към неуспехите, това е лесно. Истински управленски подход е вниманието да се насочи и към онези области, в които нещата са наред, но могат, винаги могат да се подобрят. Бих искал да ви запозная най-напред със своя опит като директор на неевропейска агенция, след това като директор на европейска агенция и ще направя съпоставка между едното и другото състояние. И всичко това, както казах, на фона на законните очаквания на европейските граждани. Целта тук не е да се нарушават или оспорват правилата. Целта е да се насърчава ефективността и ефикасността при условията на прозрачност и отчетност. И аз бих искал е, в тази връзка да ви задам три въпроса, е, които аз като европейски гражданин бих задал на себе си като европейски директор. Първо, какво вършиш? Второ, как харчиш парите ми? И трето, откъде да знам, че не ме лъжиш? И така едно по едно. Първият въпрос вероятно не е от такова значение за вашата комисия, но в отговора ще видите как са взаимосвързани, е, взаимозависими нещата. Понеже в край на краищата какво вършим ние, какво върша аз е причината въобще да съществуваме. Европейския надзорен орган, който ръководя, бе е, създаден през 2011 година в отговор на кризата. Но работата, задачата ни е, е, не е само да се преборим с сегашната криза, а и да предотвратим или сведем до минимум последиците от евентуални нови кризи. Нашата цел, нашата задача е да защитаваме потребителите, да търсим повече Европа. Защото ако на едно нещо ни научи кризата, то е, че изолираните отговори не решават проблемите че само общоевропейският отговор може да бъде да постигне успех. И най-сетне финансова стабилност, разбира се. Ето това е моята задача. Натам следва да бъдат насочени моите кадрови, е, експертни е, е, ресурси, моята кадрова политика. Защо? Защото по този начин, чрез агенцията, аз ще мога да допринеса полза за гражданите и в крайна края ще да постигна ефект, което би оправдало съществуването на агенцията. На второ място, как изразходваме европейските пари? Не, има тук можем да говорим за, за различните контролни механизми, за обществените поръчки, за текущата издръжка и така нататък. Нека започнем едно по едно. Да започнем с бюджет. Опасявам се, че май сме забравили, що е то един бюджет. А бюджетът е ни повече, ни по-малко финансов инструмент за постигането на резултата по работната ни програма. И значи е, бюджетът има значение както за съдържанието, така и за технологичните процеси. Само като насочим вниманието си на там, ще можем ефикасно да заделяме определени средства за определени задачи. Какво е положението по-рано, какво е то сега? По-рано при мен имаше хора, които работеха по проекто работна програма, като съответно се грижиха за потенциалното въздействие е, върху е, е, финансовата част. Търсеше съгласуваност между едното и другото и така се излизаше с единно предложение към управителния съвет. Сега обаче какво е положението? Към 15 февруари всяка година аз трябва да дам на Европейската комисия проекто бюджет за следващата година, което означава на практика, че днес на 21 ноември аз вече работя по бюджета си за 2013 година. И нека не забравяме, че работим в финансов сектор насред криза. И аз не знам какво ще ми се наложи да върша другия месец в тези условия, да не говорим през 2013 година. Така не става, госпожи и господа. Просто твърде рано е. Защо е така обаче? Защото моят бюджет е част от бюджета на Генерална дирекция пазари, а тази дирекция до края на февруари трябва да си направи и собствените разчети. И за да услужим още повече нещата, първия проекто бюджет от моя страна не е мой той е резултат от оценката на въздействието, изработена от самата Европейска комисия. Така че ако обвържем всичко и ако се запитаме отново, що е то един бюджет, финансови аспект на една работна програма, очевидно тук нещата са обърнати наопаки. И така стигаме до следващия въпрос. Въпроса за сумите, за обемите. Трябват ни достатъчно пари. Колко обаче? Това е важен въпрос. Господин Оши говори за разценките. Обаче да видим дали нещата наистина стоят така както трябва. Към края на годината аз ще имам процент освояемост, без какъвто и да било си върху себе си. Имам 20% резерв. Всичко останало неосвоено ще се върне. Какво е положението днес обаче? Ако не освоявам достатъчно, по определени критерии, дори няма, дори да ме освободят от отговорност от Европейския парламент, аз ще бъда поставен на натиск да намаля бюджета си за следващата година, което е неправилен стимул. Да ви дам един пример. Ако, пър, ако това е първата година от съществуването на агенцията, едва ли ще могат да освоят достатъчно средства по, да кажем, трета глава защото аз в момента трябва да разработя една изключително амбициозна информационно-технологична програма, възоснова на сега извършваната дейност и на обществените поръчки, които ще възложа в последствие. И просто не е възможно за една година да се вземат решенията и да се изразходват парите. Какви са вариантите? Или да се позаобиколят правилата, за да покажа, че достатъчно освоявам средствата или да бъда достатъчно отговорен и да кажа, че не мога да изразходвам сега през тази година парите, защото държа да ги изразходвам по максимално ефективен начин. А значи, че ето отново един превратен стимул. Миналата седмица се отчитах пред Комисията по финансови услуги на Европейския съвет. Говорихме за кризата, за новите неща. Всеки път, когато идвам в Брюксел, се връщам с още домашни задачи. Добре, но колко от вас, членове на Европейския съвет, знаят, че през 2012 година, втората година, през която ще съществува оглавявани от мен орган, вие вече сте заложили намаляване на нашия бюджет – нали, е, възоснова на е, бюджетните преговори. Между другото, господин председател, мога да заявя благодарността си на Европейския парламент за проявената, проявената храброст да заяви, че това е неприемливо. Отново ви благодаря за принципната позиция. Но примерът е красноречив. Друг пример за щатното разписание. Добре е да се спазва една е, строга процедура за найемане на, на хора на щат, за подбор и прочи. Какво правих е, миналата година, когато все още ръководих неправителствена организация? Подходът ми бе същия. Но в даден момент, ако в резултат на кризата Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент ми възложат друга задача, вместо веднага автоматично да наемам нови хора, аз бих преразпределил хората си преразпределил натовареността им, пренаписал длъжностите им характеристики, защото това в край на краищата е ефективност. Значи, гъвкавост, гъвпът, под, гъвкав подход. Ето това е решение. Сега, говорихме за бюджет, но трябва да говорим и за контролната система. Контролната система е свързана с отговорността, с финансовата отчетност, това е ясно. Аз а, а, изповядвам така наречения принцип на четирите очи. Откакто съм агенция обаче, принципът се измени и вече не е на четирите очи, а на четирите души. Значи, е, за четири очи са необходими двама души. Е, аз т.е. един, който решава, друг, който контролира. Сега обаче 4 души, т.е. по 2-8 очи, трябва да погледнат всеки разход. Е, това ефективно ли е? Според мен не е. Нали, в крайна краща аз не искам да нарушавам правилата, и е, бих искал е, да посоча с пръст онези правила, които просто не вършат работа. И на всичкото отгоре, принципът е не само на четиримата души, а и а, е, а, на информационната система, а, която знаете е напълно неефективна и освен информационната система, след това физически всеки документ трябва да бъде приподписан от още трима. Сега, кризата е тежка. И искате ли да чуете, госпожи и господа, кои бяха първите трима специалисти, които наех като Европейска агенция? Какво, примерно, експерт по структурни продукти, актюерски специалист, човек специалист по финансов сектор и финансови институции? Нищо подобно, госпожи и господа. Бюджетен специалист, финансист и специалист по обществени поръчки. Това бяха тримата първи, които наех. Е, а ако ще преодоляваме кризата, трябва да вършим нещата малко по-добре. на контрол има. Сметната палата, вътрешния одит на Европейската комисия, ОЛАФ, омбудсмана и не само това. У нас вътре в агенцията си имаме комитет по качествения контрол за повишаване на ефикасността, възоснова на правилата, да видим тук можем да пипнем да подобрим нещата, там можем да подобрим нещата. И не само това. нашите членове, които плащат 60% от нашето финансиране, могат да кажат, както и вие всички, комисията, е, сметна палата, съвета, парламента, че не харчим парите им както трябва. Та, Взето, ние не успорваме правилата. Ние ги спазваме. Обаче след това трябва да ги погледаме тези правила. Можем ли да подобрим е, е, резултата от уравнението разходи-ефект? би трябвало отговорът на този въпрос да е положителен. И после как харчим парите? Обществените поръчки. Обществените поръчки трябва да бъдат прозрачни. Аз съм бил преподавател по държавно договорно право. Така че аз съм убеден привърженик на обществените поръчки. Обаче все пак граници някъде трябва да се очертаят да вземем праговите равнища в стойностно изражение и по-нататък стимулите. Айде да започнем отзад напред. Нали, моята работа е да се занимавам с финансовата криза, значи необходима, е, необходима ми е финансова информация, трябва ми източник или Bloomberg или Reuters. Нали, имаме общо задание, е, имаме правилник на обществените поръчки, е, длъжни сме да го спазваме отивам при Блумберг и им казвам, трябва да спазите тези условия. Блумберг ми казва, няма начин. Вие трябва да спазите нашите условия. аз какво да правя? Да забравя за общите условия на Европейската комисия и да се съглася с Блумберг? Или просто да се откаже от необходимата ми информация. Но човек трябва да е бая коръжлия, за да каже, добре, на Блумберг ще спазя вашите условия, понеже по-важна ми е информацията от процедурата. Поемам риск. Но това стимул ли е за един ръководител, според мен? Не. И второ, праговите равнища и възможно, възможностите за, за преразпределяне. Ние се разрастваме, трябва да, пример, да поръчам канцеларски мебели. Нещо съвсем разумно. Като е, презумцията, разбира се, е, че доставчикът ще достави на време, да, обаче изведнъж той закъснява с два месеца. Какво правим междувременно? Можем ли да се адаптираме? Или просто колегите е, да, да седнат на пода? Не, вероятно второто ще трябва да се предпочете, понеже начин да проявим гъвкавост няма. По-нататък, издръжката, е, е, е, административните, оперативните разходи. И според мен тук има необходими и ненужни, онези, които са, могат да бъдат избегнати и които са неизбежни. И пак да ви дам един пример, според мен, за един разход, който може да се избегне. Ние обаче сме принудени да го правим. Поради функционирането на системата, за да бъдат преобразувани действащите германски договори в е, европейски договори, аз се оказах в положение, при което заради е, забава е, от една седмица на някакво разрешение от Брюксел, а, а ние месеци по-рано ги бяхме предупредили, трябваше да платя на служителите е, социално-осигурителни вноски за 3 месеца в Германия. В противен случай би им се прекъснал осигурителния стаж. Ето един разход, който можеше да бъде избегнат. Но има още много и много примери. Да вземем професионалната квалификация от европейските институции. Е, и, е, Е, искаме да, да, да получим определена услуга, е, правим поръчката през месец ноември, искат ни да платим за цяла година, след като от годината остава един месец. И аз казвам, не, ще изчакам до януари следващата година и тогава ще ви, купя, ще ви платя абонамента за цяла година. Ето такива са е, проблемите, на които се натъкваме. И аз не, че критикувам системата. Аз просто искам да кажа, че нещо, което в общия случай може да върши работа, във всеки конкретен случай може да се окаже контрапродуктивно. И накрая, госпожи и господа, гражданите, нашите членове, не само Европейската комисия, не само Европейския парламент, настояват за пълна прозрачност. И ние сме за, да, разбира се. Но и за гъвкавост. Защо? Защото правилата, процедурите струват пари, госпожи и господа. Чисто и просто. И понякога човек може да си каже, добре, струва си да похарчим тези пари, да ги похарчим. В други случаи обаче може да се намерят и по-добри начини. И отново в заключение, няма универсално решение. Не може с един аршин да се мерят всички. Един аршин не върши работа, не е в интерес на гражданите. И накрая, може и да съм прескочил времевия регламент, но нека кажа следното. Госпожи и господа, нека всички проявим амбициозност. Но не да правим кой знае каква революция. Нека бъдем достатъчно смели всеки ден да правим по една малка стъпка напред. Ето това е необходимо. Така ще се окажем на висотата на отговорността, която носим. Благодаря. Разполагаме с половин час за въпроси, за разисквания. Най-напред, както обикновено, искам да дам думата на докладчика, но той не иска да вземе думата. Има ли друг депутат, който иска да постави въпрос на тримата оратори. Ингебор Гресле. Благодаря. Все чувам, че нещата са много трудни и е, правилата са много сложни. Искам да, за, да попитам, кои правила да променим. Задавала съм вече този въпрос поне десетина пъти на различни хора по различно време и ме интересува защо непрекъснато има такова оплакване. Искам да попитам, кои правила имате предвид? Защото ние всички сме заинтересовани да поправим нещата, да ги направим по-добри. Маковей, плиз. Госпожа Маковей има думата. Благодаря. Искам да поставя въпрос на госпожа Вос. Тя говори за прозрачността и каза, че в някои агенции прозрачността е много висока. Можете ли да посочите агенциите, в които няма прозрачност? И вторият ми въпрос – няма примери за агенции с най-добри или най-лоши практики. Имаме само общи констатации. Не можем да работим по този начин. В някои агенции има проблеми, в други има други проблеми. Ние трябва да назовем агенциите. И на следващо място е един коментар. Може би в бъдеще е добре да поканите повече независими експерти, които да направят оценка. Само госпожа Вос от този панел е извън системата. Бихме искали да чуем мнението на повече хора, които не са в системата при едно евентуално следващо проучване. Господин Оди. Благодаря, господин председател. не откакто бях избран, но от известно време са, съм доста резервиран към увеличаването на броя на агенциите. Днешното изслушване потвърждава тази резерва. Има агенции, които струват скъпо, 30% административни разходи. Трябва да видим дали те носят действително добавена стойност – Казахте, че те действат като мини-Европейска комисия, трудно се контролират. Европейският парламент липсва от управителните съвети. Европейският парламент трябва да бъде член на управителните съвети, не непременно, но може би поне да бъдем наблюдатели. Оставаме с впечатлението, че тези агенции действат като междуправителствени микроструктури. Държавите членки имат контрола. В трябва да има по-добра комуникация с Европейския парламент, за да видим дали има действително добра добавена стойност от мултиплицирането на тези структури. Когато видим какви са наименованията на тези агенции за научни изследвания, за конкурентоспособност и иновации, изпълнителна агенция за научни изследвания, изпълнителна агенция за Европейски съвет за научни изследвания. Сигурно има някаква полза но гражданите четат всичко това и нищо не разбират. Европейска агенция за здравеопазване на работното място, за контрол на контрол върху заболяванията, за безопасността на медицинските продукти и прочее, и прочее. Изпълнителна агенция за образование, има Европейска фундация за обучение, има и Европейски център за професионално обучение. Също за правата има за основните права, има отделени на агенция за правата между мъжете и жените. Не са ли това пак въпроси на човешките права? Аз бях докладчик за оценка на седмата рамкова програма. Експ експертите, които направиха оценката, поискаха от Европейската комисия а, да а, сложи край на някои структури, защото според тях има повече пилоти в пилотската кабина от необходимото. И не е ясно какво, какво точно прави. Има логика, която е в някои държави, която е за по-голяма централизация за други за по-голяма децентрализация, но трябва да бъдем разумни, ако искаме да сме ефикасни. Гражданите трябва да, да са сигурни, че техните средства се използват ефикасно на европейско равнище. Ингебор ще получите думата отново, но първо господин Гайер. Уважаеми колеги, както разбрахме, 30% разходи това са прага при големите агенции. Това може би не е идеално, но, но това е оптимистично. Аз съм абсолютно съгласен, така както е, вие представихте вашата, вашите приоритети, вашата подредба, но трябва да помислим за отговорността. И аз имам чувството, е, че чета доклада за пазар на камили. Особено когато става дума за седалището на агенциите. Вероятно, отговорността за неефективното управление, е, вероятно този въпрос не е въпрос, на който комисията може да отговори. И аз прочетох и от отговор, отговора на комисията какво ще се случи, ако ние не освободим от отговорност ЦЕПО. Е, те казаха ми не знаем. Е, това е така цитирано по смисъл. Е, договорите не предвиждат такава ситуация. И аз като си помисля, имаше такива дебати в нашата комисия и когато погледна, е, че всъщност ЦЕПОЛ е не най-голямата агенция. Е, има представители от 27 държави членки. Аз погледнах кой е нашия представител и това се оказа един експерт който се занимава с провеждане на семинари. Сигурно това е разумно и, и има своята аргументация, но не ми стана много ясно къде е, от кого се поема отговорността за управлението и за функционирането на агенцията. И въпрос към госпожа Вос. Вие като важно стояща, какво бихте ни препоръчали, къде може да започнем политически нашата дискусия, за да, за, а именно дискусията за отговорността, за политическата отговорност на ам, агенцията Инке Борг Кресле. Искам да попитам госпожа Бос. Дали е, пете нови органа, които сме създали. Ние трябва да, им, да ги освободим от отговорност, но а, моето голямо опасение е, че това, което каза и господин Оди, ние непрекъснато раздуваме тези проекти и това у мен поражда голяма загриженост. Аз не съм единствената. Благодаря. Госпожа Йенсен. Well, I, I like Искам също да задам един въпрос. С удоволствие слушах и трите изказвания. По мое мнение, те бяха много полезни. Към последният оратор, който сподели много интересен опит, мисля, че съм чувал някои от тези тези преди агенция, която е трябвало да направи обществена поръчка за 30 мобилни телефона. И имало проблем с това. Затова служителите на агенцията трябва да ползват личните си а, телефони. Има подобни проблеми. Относно регламентите, свързани с а, набирането на персонал. Това се отнася за агенциите, включително за Европейската агенция по химикалите, защото от вас се очаква да наемите специалисти, най-добрите химически инженери и най-добрите учени в Европа, хора, които са много добре запознати с финансовия сектор. Можете ли да наберете действително специалистите, от които се нуждаете? Председателят не виждам други депутати, които искат да направят а, някакви коментари или да зададат въпроси. Затова искам да помоля участниците в а, тази част от а, дискусията а, да отговорят на поставените въпроси. До тук. Госпожа Воса, благодаря за поставените въпроси. Относно прозрачността, аз не казах, че има много добра прозрачност. Опитвам се да кажа, че има агенции, които имат впечатляващи вебсайтове и предоставят много информация на гражданите. Не мога да спомена о тези агенции, които не са прозрачни. Мисля, че това няма да е коректно. Не зная дали това отговаря в достатъчна степен на въпроса ви, но това мога да кажа по него за полуките, които можем да си извлечем. Това, което трябва да направим за агенциите, е да се фокусираме върху политическата отговорност, да ангажираме парламента, Европейския парламент, както и други форми на отчетност. Това беше основното ми послание. Искам да подчертая, че има хоризонтална отчетност, при която агенциите ще носят много по-голяма отговорност пред своите клиенти, пред обществеността. Затова и кодексите на поведение се считат за много важни инструменти за постигането на такава цел. Цялата система на отчетност трябва да има предвид, че няма специални служители, които да отговарят по, по тези въпроси. Трябва действително да се намери най-добрия модел за Европейския съюз и това е моделът, при който участват няколко институции. Ние трябва да учитаме този факт, защото той е част от Европейския съюз. Но същевременно трябва да се очертаят ясно отговорностите, да се знае кой за какво отговаря точно. Благодаря. Господин Дансет има думата. Искам да се върна към въпроса за прозрачността и конфликта на интереси. Моята агенция е една от четирите агенции, която беше а, обект на, на контрол страна на Европейската сметна палата. Ние сме сравнително млада агенция. Беше разгледан въпроса за конфликта на интереси, свързан с прилагането на политиките. Ние подобрихме своите правила за декларациите, създаваме етична комисия, която да разглежда въпроси, свързани с конфликт на поведение. Също създаваме кодекси на поведение. Освен това, се създават условия за професионално пряко разрешаване на случай на конфликт на интереси. Прави се всичко възможно, за да избегнем евентуални проблеми, защото ние не сме имали реален проблем. Относно това да се посочат поименно агенциите, които имат проблеми. Считам, че като парламент не трябва да действаме като медиите. Медиите се интересуват само за лошите страни. Те не съобщават нищо положително, свързано с функционирането на една агенция. Те съобщават за агенцията само когато е констатиран някакъв проблем. Ние бихме желали да имаме обратна връзка с вас, да посочите какви са грешките, но също и да отчетете добрите страни на агенциите, това, което е постигнато. Относно упростяването на правилата, аз предложих е, да излезем с е, конкретни предложения как е, да се опростят процедурите за по-малките организации. Има хиляди правила, които можем да разгледаме и да се опитаме да ги опростим, както по отношение на правилата, свързани с финансирането. Бяха посочени тук а, няколко примери. Не можем да посочим всички, те са твърде много и биха ни отнели много време. Но а, агенциите ще направят предложения за опростяване, които ще доведат до значителни економии. За наймането на персонал аз съм наел 500 души в Хелзинки на 2000 км а, от а, Брюксел, но ние привлякохме много добри експерти, така че нещата вървят добре. Проблемът е с продължителността на процедура, процедурата за назначаване и има забавене. Един въпрос, който искам да засегна и който е много важен, е свързан с изискването за владението на трети език, за да може един експерт да бъде а, повишен. Нашите експерти работят на английски а, и науката е нещо сложно. Да искаме от тях а, да владеят а, трети език преди да бъдат повишени, а, би прокудило много от експертите ни, тъй като те няма да могат да бъдат повишавани, въпреки че работят усърдно. Те не виждат никаква необходимост да научават трети език. Ако говорим за общите специалисти, там няма проблем. Нашите юристи, администратори, няма проблем да научат трети език. Но основните ни специалисти, ако искаме от тях да овладеят трети език преди да бъдат повишени, това на практика означава да ги загубим. И това е цената, която се плаща да се налага едно общо правило за всички. Председателят, господин Монталбо, Разбира се, искам да се върна на конкретния въпрос на госпожа Янсен и първо да кажа нещо по-общо. Вие казахте, че сте чули всичко това преди. Надявам се, че след 4 години все още ще можем да поставяме този въпрос. Ако направя а, съпоставка с а, женитбата ми, аз имам а, проблем с съпругата ми, когато не поставям под нея въпросите, които трябва да решаваме общо. Разбира се, има неща, които могат да се подобрят, а, но трябва ли да дойда и да говоря пред дадена институция за 5 минути, а, без а, да говоря за нещо, за което не съм подготвен. Нека да се надявам, че... Надявам се, че ще продължим тази посока. По въпроса за назначаването на специалисти. Първо, от гледна точка на това, как мога да набера специалисти. Финансовия сектор се нуждае от специалисти. В моята област също имам нужда от такива, но те струват много високи цените са много високи. Те струват много скъпо. Един актюер а, иска доста висока годишна заплата. Освен това е трудно да бъдат задържани такива специалисти. Плана щатното разпитание се определя от Европейската комисия, знаете, и ни се дават достатъчно места за основни експерти, ако използваме терминологията на комисията. Ако следвам интуицията си, кой ще бъде по-труден за наемане? АД е 5, 7 или 9? за мен е по-трудно да набирам е, хора, които са на по-високи постове, на по-висок грейд, е, защото не им предлагам достатъчно. По-лесно е да набера младши специалисти, но аз се нуждая от двете категории лица. В Европейската комисия е уместно да имате 20% хора, които са така наречените основни специалисти, хора, които са работили години-години вече в Европейската комисия, но една агенция, която е създадена през 2011, през 2014 ще мога да наемам 18% от хора с малък опит и само 20% лица, които а, имат а, добра квалификация. Дали това е най-добре? Не, но това са... Такава е ситуацията. И за това се събираме, за да намерим решение на проблема. Председателят, преди да дам думата на комисаря, дали представителя на съвета иска да реагира? Не. Сметната, Сметната палата? Просто да кажа, че нещата, които се казаха днес, са точно същите, които чувам от е, агенциите, които посещавам през последните години. Това, което каза господин Манталко и господин Тансът, са точно верните неща. И смятам, че има много възможности за промяна на правилата, които, коят, които промени могат да направят действието и функционирането на агенциите по-ефективно. Председателят, ние с интерес очакваме вашите предложения за подобрение. А сега господин Шевкович има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря за различните мнения и подходи, които бяха представени тук. И да повторя е, изказването на господин Шименс, че опитът на от различни агенции не може да бъде прехвърлен в друга агенция, просто защото всяка агенция е индивидуална и към всяка агенция трябва да се отнасяме по специфичен начин. До определена сметка мога да се съглася с това, но от друга страна трябва да съблюдаваме правилата, които са по които сме се споразумели всички ние, защото ние работим с, с обществени средства, а тези средства изискват об... общи и публични контроли и публични одити. А, ние не сме в частния сектор и за това трябва да помислим как може да се, да се съобразяваме с правилата, които сме наложили по отношение на финансовото управление, по отношение на другите въпроси, които уточнихме като дефицити при функционирането на агенцията. В същото време смятам, че не бива да си тръгнем с чувството, че недооценяваме това, което правят агенциите. Мисля, че всички ние оценяваме тяхната дейност, оценяваме тяхната, техните експертни знания, оценяваме мненията и оценяваме високо това, което те правят. Ние разчитаме на тяхната работа и това, върху което трябва да се съсредоточим е как да подобрим тяхната дейност, е, работните условия, така че да очакваме по-добри резултати и да очакваме по-ефикасни резултати. И естествено, за това смятам, че толкова много говорихме за аналитичното подготвяне на нашия общ документ. Какво е, какви са препоръките за бъдещето? Как може да създадем един общ подход за сътрудничество с агенциите? Най-напред искам да се спера на, на въпросите за наемането на служители и обучението. Тук е много важно следното. Още в момента имаме възможности, които може да използваме по-добре. Имаме споразумение с комисията. Когато преговаряме дадена, дадено рамково споразумение за публичните търгове, ние също мислим за агенцията, как те могат да се впишат в тази рамка и да участват в обществените поръчки. Има някои е, проблеми, е, когато става дума за годишните, за годишните планове. За това ние работим по многогодишни планове, да, да, т.е. ние даваме възможност на агенциите да простират погледа си години напред и на европейско равнище, след като това може да го правим на европейско равнище, това може да стане и на равнището на агенциите. Това само ще подобри тяхната работа в бъдеще. По отношение на персонала. Това е въпрос, който е в компетенциите много на парламента, на съвета. През декември ще има среща на това равнище и тези въпроси ще се дискутират и следващата година. Въпросът за заплатите. Как може да си позволим и може ли с тези заплати да си позволим най-добрите специалисти? Кой ще плаща тези специалисти така че въпросът си остава как може да управляваме финансовата страна на човешките ресурси, на назначенията и как по най-добрия начин може да осигурим по-нататъчната квалификация и обученията на персонала в агенцията. А комисията, какво прави комисията? Привлича хора, тя е гъвкава, привличаме хора от агенциите, от други институции, но и тук ние показваме една известна гъвкавост. Как... Какво правим за по-нататъчното подобрение на а, сътрудничеството с агенциите? Ние сме също за по-нататъчно опростяване. Има много препратки, които вече се направиха за правилата на, на комисията. А, а, правилата, които въжат за един голям организъм. Но ние създадохме и много възможности за подобрение на тези правила. Ние предлагаме, например, идеята за дисциплинарни комисии и други комисии, които могат да се създадат и то на, на съвместна основа. Сигурен съм, че чрез, по този начин може да подобрим работата си, така че да имаме един, едно по-добро сътрудничество в бъдеще. И в нашите предложения предлагаме една нова категория за временни служители от, в агенциите, т.е. създаваме, предлагаме тази е, категория. Това ще са хора, които могат да преминават от агенция в агенция, ще имат много по-добри перспективи за кариерно израстване. Така че работенето, работата в агенциите ще стане много по-привлекателна за европейските граждани и смятам, че това също ще бъде приветствано от е, вече наличния персонал на агенциите, защото имаме оплаквания по този повод от служителите в агенциите. Ние се опитваме през последните години да анализираме ситуацията, да направим предложение и това, което смятаме, е, че имаме нужда в бъдеще, това е именно една по-добра политическа воля за сътрудничество между институциите и агенциите. Ние сме отворени, ние сме за един отворен подход, как да използваме резултатите от е, работата на междуинституционалната група. Председателят благодаря. А сега е, искам да дам думата на докладчика, ако той желае. Проедре, е, αν θα έπαιρνα το λόγο Благодаря ви много. Исках да взема думата малко по-рано, всъщност преди отговора на комисаря, но въпреки, че сега е малко късно, искам да подчертая някои неща, които вече бяха споменати в дискусията. По мое мнение, ние проведохме много интересно изслушване днес след обед. Беше изключително интересно да изслушаме мнението на различните институции за агенциите. Ние се стремим към сближаване на мненията и оставаме с убеждението, че трябва да има прозрачност, отчетност и ефикасност. Това се споделя от всички. Аз съм съгласен с комисаря, че има различни органи, които са базирани на различни места, които имат различни структури – но въпреки това многообразие на формулите, които се използват, трябва да има известна степен на хармонизация на критериите, които се прилагат. И мисля, че е възможно да се постигне такава хармонизация. По мое мнение всички е, биха се съгласили с това. Искам да благодаря на всички участвали в дискусията, на колегата Янсен, на представителите на Европейската комисия, на експертите, на колегите, които изразиха интересни мнения. Председателят. Благодаря. С това приключваме този интересен следобед. Спомням се, когато през 2004 отговарях за бюджета и за административните разходи на комисията, а, тогава трябваше да се увеличат а, с 0,8% заради разширяването, а, а за агенциите увеличението беше 4,3%. Така че основното, което трябва да ни ръководи тук е да получаваме резултати срещу вложените средства. През 2004 година имаше междуинституционално споразумение и за агенциите за 6-7 години беше създадена тази възможност. Повечето от агенциите, създадени на този етап, все още съществуват. Искам да благодаря на всички за участието им в това изслушване. Надявам се да имаме възможности за бъдещите срещи. Следващото заседание на комисията ще бъде в сряда, 23 ноември. Ще имаме тогава изслушване на някои от действащите членове на Сметната палата и новоназначени членове.